много драматично събитие и ние наистина тази вечер сме в траур. Благодаря, госпожо а, Де Кайсер. Да, наистина тези теж, тежки, тъжни мисли наистина ни засягат пряко. А, с това приключваме дебата и преминаваме към следващия дебат, който се отнася за декларацията на върховния представител а, госпожа Аштън, давам ви думата за срещата на върха Европейския съюз с Русия. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Декайзер също направи и аз искам да изразя своите съболезнования за тези, които загинаха в този ужасен атентат в Еш. Госпожо председател, благодарна съм за възможността да говоря за среща на върха Европейска съюз и Русия, която ще се проведе в е, Брюксел от утре вечер. Няколко думи първо по изборите. Както знаят почитаемите депутати, парламентарните избори в държавата Дума бяха проведени на 4 декември. Когато обсъждахме през е, юли в парламента подготовката за тези избори, тогава изразих някои тревоги, особено по отношение на ограничаването на политическия плурализъм. След тези наблюдения днес Предварителното изключване на различните опозиционни партии бе потвърдено като основния недостатък на тези избори. В допълнение, видяхме доклади за процесуални нарушения, като липсата на безпристрастност на медиите и ясно разделение между политическите партии и държавата. Също така изразих е, тревоги по отношение на задържането на протестиращи, които демонстрират за свободни и справедливи избори и репортажи за полицейско насилие над активисти, журналисти и наблюдатели. Освен това, големите демонстрации в, през уикенда в Русия бяха мирни и руските власти се справиха добре. Приветствам инструкциите на господин президента Медведев всичките обвинения за нередности да бъдат правилно разследвани. Законодателството в Русия дава възможност за обжалване и изправяне на нередностите и очакваме това законодателство да бъде спазено. Доказателствата трябва да бъдат разгледани и ОСС, както и други организации, ще излязат с окончателните доклади в скоро време. Констатации трябва да бъдат разгледани от властите, за да се разреши, разрешат гладки и справедливи президентски избори през март. Трябва да признаем също, че руският народ използва изцяло съществуващите възможности да изразят своето неудовлетворение от някои аспекти на политическата ситуация. За много коментатори гласоподавателите изразиха своето виждане по въпроси като корупция, липса на политически свободи и економическото положение, като гласуваха за други партии и по този начин свалиха регистриран резултат за водещата партия Обединена Русия от 64% през 2007 до по-малко от 50% сега. По този начин гражданите изпратиха ясно послание и определено то не е, подмина незабелязано. И президента Медведев и министър-председателя Путин признаха получаването на послание. Бъдещото развитие на демократичните институции в Русия, както казах през юли, трябва да зависи от руските хора и техния избор. Европейския съюз не е случайен наблюдател. Ние имаме близки връзки от економика до семейни връзки и обща история. Действайки заедно като стратегически партньори, Европейския съюз и Русия могат да имат решително влияние върху ключовите предизвикателства и конфликтните ситуации по целия свят. Ние сме поели съвместни ангажименти за развитие на демократични институции и човешки права в ООН, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. За нас модернизирането означава както пълно интегриране на Русия в световна система базирана на правила, както и развитие на свободите и правата на човека. Аз вярвам, че такъв един е, подход на конструктивен ангажимент работи. Мога е, да кажа, че това доведе до редица резултати. Искам да подчертая първо е, присъединяването на Русия към Световната търговска организация. Като най-голям търговски партньор до този момент Европейския съюз е решаващ партньор в 11 годишните преговори. Като бивш комисар по търговия, аз имам свой личен опит в този процес. СТО и присъединяването в СТО ще бъде исторически момент, който ще отвори нова глава в нашите двустранни отношения. Ще задължи Русия към международните търговски правила, ще отвори нови възможности за търгови инвестиции и ще защити нашите търговски дружества от произволни решения. Присъединяването към СТО ще даде нова инерция на преговорите по едно ново споразумение Европейски съюз с Русия. По визите и мобилността председателството ще одобри стъпки за безвизово пътуване, което ще даде възможност за отпадане на визите след дълги преговори. Този процес означава значителна модернизация в области като политиката по миграция и управление на границите, но също и гаранции за спазването на човешките, на основните права. Повишената мобилност ще обедини хората и ще улесни обеден на опит и ценности, културно сътрудничество и бизнес. И накрая, но не по важност, партньорството за модернизация е в процес на пълно изпълнение с подготовката на нови проекти. На срещата на върха ще потвърдим отново нашето убеждение, че модернизация не означава само технология. Върховенство на закона, защита на правата на гражданите, ангажимент на гражданското общество, равни условия за търговските дружества, всичко това са решаващи елементи на, на успешната модернизация. Искам да приключа с няколко думи по външната политика. Русия е основен партньор на Европейския съюз. Аз и Сергей Лавров много често се срещаме и се опитваме да изградим обща подход към спешните международни въпроси. Като цяло успяваме, но в някои случаи нашите позиции се различават. Очевидният е, пример в момента е Сирия, което без съмнение ще бъде предмет на обсъждане на срещата на върха трябва да напреднем и по продължените конфликти. По Приднестровието трябва да успеем да започнем отново разговорите 5 плюс 2. Ние трябва да продължим да се ангажираме, за да подкрепим усилията за посредничество от Нагорни Карабах и групата Минск, в които Русия е член. Миналият месец посетих Южен Кавказ и наистина сме притеснени от липсата на напредък в тези разговори, тъй като напрежението е съвсем ясно в целия регион. Ще продължим да, се, да ангажираме Русия по въпроса за Грузия. Русия все още трябва изцяло да изпълни ангажиментите, което пре, през август и септември 2008. И нека да приключа. Трябва да виждаме, че имаме много широка програма с Русия, която отразява както нашата економика, така и на обществата и стратегическите притеснение. Премахвайки бариерите пред търговията, пътуването и обмена, нашите очаквания са нашите граждани да могат да се сближават. Нашата амбиция е взаимоотношенията на Европейския съюз с Русия да бъде двигател на този процес на модернизация, който винаги сме твърдели, че трябва да бъде както економически, така и политически. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата от името на групите на господин Келъм да започне от името на ЕНП за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо а, върховен представител. Мисля, че сега в момента е много важен момент преди срещата на върха Европейски съюз Русия, тъй като имаше промяна на нагласите сред руското население. И аз мисля, че най-важната промяна, която а, се наблюдава е в съзнанието на а, руския народ, които загубиха своето безразличие към политиката, взеха участие в наблюдаването на изборите и протестират срещу фалшифицирането на изборите. Второто нещо, което трябва да отчетем е, че а, партията на господин Путин стана вече партия на малцинството. На едно а, заседание миналата година, с, миналата седмица, извинете, с господин Каспаров, стана съвсем ясно, че тези 49% дори не са надежни, а че действителните резултати са всъщност значително по-низки. Въпросът за Европейския съюз е какво да се направи, как да се промени Русия, как да се помогне възстановяването на демокрацията в Русия, Русия. Не може да се действа както обикновено, както каза госпожа Шевцова, рус руснаците е, е, се преструват, че, имаме, че има демокрация, а Европа се преструва, че им вярва. Това време отмина. Трябва да реагираме така, както реагирахме на арабската пролет, защото може да има и руска пролет и ние трябва да отчетем това. За това ви питам, госпожо Върховен председател, и ви моля да дадете да предадете това а, послание сериозно. Ние смятаме, гледаме сериозно на положението на руския народ. Това включва също така налагането на ограничения за онези, които са виновни за делото на господин Барницки. Благодаря, господин Келан. Сега давам думата на господин Свобода за две минути. Президент, Uh, uh. Пред нас е, предстои една среща на високо ниво, което е особено важно. От една страна по диалога, който трябва да проведем с ръководството в Русия, енергийния диалог, разбира се, заключенията на СТО и присъединяването на Русия, процес на либерализация на визите, споразумението за партньорство – Тоест имаме един нов старт по този въпрос. Освен това имаме обаче и въпроса за изборите, който току-що бе повдигнат, който повдигнахте вие. Благодаря ви много ясно за важната и ясна позиция, която взехте. Мисля, че признак на зрялост на руското население, на тяхното нежелание, както каза колегата, да приемат всичко, което идва от Кремъл или от белите руски коли. Трябва да подкрепяме гражданското общество, което се опитва да убеди политическия истеблишмент, че другият начин, открития демократичен начин е далеч по-добър. И мисля, че това е курса, който ние трябва да следваме. И, както също се казва и в нашата съвместна резолюция, както и върховният представител спомена, ние Искаме комисията, която създаде господин Медведев, наистина да разгледа много сериозно и открито и откровено въпроса. С господин Флекнещайн бяхме заедно в Русия в началото на ноември и още тогава видяхме, че ще има сериозни недостатъци в изборите. Надявам се, че наистина ще излязат добри резултати от това проучване, от тази анкета, и аз е, предлагам, как съм предложил на Комисията по външни работи, заедно с делегацията, да направят едно изслушване в Европейския парламент в Юнари с представители на всички партии, партиите, които успяха да се включат в изборите, тези, на които им бе попречено с е, ОСЕ, с е, гражданското общество, за да се получи една цялостна ярка картина. В този смисъл, в нашата съвместна революция трябва да направим един призив парламентарните избори да бъдат, да не правим сега призив те да бъдат повторени. Нека да разгледаме деталите, нека разгледаме фактите. Може би ще стигнем до резултат. Може би дори комисията на Медведев ще стигне до резултат, че в някои региони трябва да бъдат повторени. Но трябва да имаме ясна позиция и трябва наистина да посочим конкретните недостатъци преди да стигнем до това решение. Благодаря. Благодаря, госпожа Ожоланди има думата. Госпожо Върховен представител, първичните а, избори а, поставиха под въпрос легитимността на руските парламентарни избори. Като се вземе предвид а, а, наблюденията е, и наблюдателите и техните доклади. Резултатите от изборите са в най-добрия случай под въпрос. Е, руски народ има конституционното право да избира своите представители е, с свободно. Аз лично не вярвам в обещанията на президента Медведев, че ще бъдат проверени резултатите. Нашият економически интерес не трябва да засенчва принципите на демокрация, за които, на които е представител Европейския съюз Групата Русия на Елцин е в миналото. Идеалистичният подход а, и увереността, че ние можем да а, попречим на Русия да стане тоталитарна държава е утопична. А, силите, които поставиха Путин и неговите приятели в Кремъл е нещо, с което трябва да съобразяваме и да имаме предвид. Руските власти трябва да бъдат да им бъде напомняно какви са техните задължения по силата на тяхното членство в съвета на Европа и в други европейски институции. Господин Шулц, две минути. E Госпожо Върховен представител, срещата на върха между Европейския съюз и Русия тази седмица се провежда в една доста напрегната ситуация. Нашата позиция зависи от това дали руското правителство ще се съгласи да започне партньорство за модернизация със своя собствен народ от предварителния дократ на господин Уди е, и Голас с става ясно, че изборните резултати са фалшифицирани от партия Обединена Русия. Десетки хиляди граждани протестират срещу това и се чувстват застрашени с накърнено достоинство. Те не желаят революция, те искат да се проведат честни избори. Дори Михаил Горбачов, който до този момент се въздържаше да критикува Путин, иска анулирането на тези избори и провеждането на нови. Ние трябва да да подкрепим движението за демокрация, а не просто да гледаме дали руснаците ще успеят със собствени сили да наложат своите искания. Безумно е да очакваме независими проучвани от онези, които са фалшифицирали изборните е, резултати. Не можем да искаме това от Медведев, който дълги години беше заместник на Путин. Той няма да направи нищо срещу фалшификаторите, а ще е, заплаши своите подчинени, които не са представили необходимите резултати, със съответните последици. Медведев е, има обаче все още шанс да отговори на надеждата на разочарованите и да назначи нови избори. Какво очакваме от е, Путин, кадър на КГБ е, и е, потискаш протестите? Това е човек, който игнорира отдавна исканията за демокрация. Затова в четвъртък Европейския съюз не трябва, както обикновено са свикнали да чуват от него, да изказва мъгляви думи, а да поиска твърдо от Русия да се погрижи за своя недоволен народ. Давам думата на господин Мигански за една минута. Благодаря много. Госпожо председател, госпожо комисар, позволете ми да започна с благодарност към вас за това, че ни напомнихте, че Русия е изпълнила собствените си критерии в плана за Грузия и плана Саркози. Благодаря, че споменахте това и че ще го споменете на срещата на върха. Искам само да кажа нещо за невъзможността да се разбере недемократичното естество на неодавна проведените избори и събуждането на гражданското общество в Русия. Господин Келъм, господин Свобода, господин Пуша, Ойланд и другите, всички говориха по този въпрос. Ние наистина сме много решими да подкрепяме събуждането на гражданското общество в Русия, защото това е единствения начин по който Русия ще стане това, което ние искаме тя да стане. Един надежден търговски партньор. И имате подкрепа. Господин Шолц, за една минута. Госпожо Аштън, стратегическите партньорства са основни за Европейския съюз. Стратегическо планиране означава заедно да гледаме напред. Стратегически означава също така да постигаме конкретни резултати, да направим така, че политическите процеси да са прозрачни за всички и да изяснят обстоятелствата около изборите. За нас едно е ясно. Нищо не може да се случи без сигурност и за двете страни. И ако тази сигурност не се създаде съвместно от двете страни, нищо няма да се получи. Следващата среща на върха трябва да се заеме с а, този проблем. Трябва да се а, вземат обързващи а, решения за това средствата да се използват за демократизиране на руското общество. Това е в интереса на двете страни а, и в интерес на руския народ, който иска да участва в разпределението на благата. Справедливите а, общества изисква такава равносметка от а, своите ръководители. Демонстриращите в Русия обърнаха внимание на своето правителство а, върху това. Благодаря. Благодаря. Господин Белдер има думата. Много ви моля, спазвайте регламента. Благодаря, госпожо председател. Имаше тревога за а, за грипна епидемия а, на 10 декември, но въпреки всичко това не оплаши 10 хиляди демонстриращи, които протестираха срещу измамата в изборите на 4 декември. Това беше политическа маневра и а, ние а, смятаме, че трябва да се промени същността на руската политика по същество. А, надявам се, че Върховният комисар ще повдигне този въпрос по време на срещата на върха, за да може това да повлия изборите през, на изборите през март. А, по външната политика, как виждате, какви са шансовете Русия да се придвижи към, в една по-положителна посока по ядрения спор с Иран? Дали ще може да се намери мирно решение на този проблем? Аз мисля, че иранска руските ядрени запаси и изобщо това досие е напред в вашия, в вашия дневен ред. Госпожа Умен Рутен, благодаря, госпожа председател. Тази среща на върха е свързана с отношенията Европейски съюз Русия, така поне личи от дневния ред. Въпросът се поставя обаче как могат Европейски съюз и Русия взаимно да се подсилят? А, аз мога да кажа, че това може да се окаже един, една положителна среща на а, върха, ако Русия се стреми да стане член на Световната търговска организация, което ще ускори постигането на споразумения. Това е, има, много, има неща, които са много важни. Облегчаването на визовия режим, дух на реципрочност, на недискриминация. Всичко това са хубави неща. Но, госпожо председател, ако това е партньорство, то трябва да се основава на истински ценности. И върховния представител знае всичко това. Демокрацията и гражданските права са от изключително значение с изборите за думата, Русия показа, че не зачита тези принципи. Госпожо председател, има някои райони, в които повече от 100% от избирателите гласуваха за една партия. И това е, е дори по-лошо, отколкото в старото комунистическо време. Не се зачитат основни права. Изключително Изключително важно е да предотвратим подобна трагедия, подобна драма, подобна липса на уважение на честни и справедливи избори, за да може да се коригират някои слабости а, по време на президентските избори. Трябва да говорим ясно. Една страна, която цени мира, трябва да а, отчита, а, че правото на гласуване а, е изключително важно. Господин Фликенштейн, две минути. Госпожо председател, леди Аштън, мога само да се присъединя към това, което е госпожа Омен Ройтен по отношение на изборите. Молим ви да изясните на руския президент, че желаем да последват действия след неговите обещания и че ще ги приемем съвсем конкретно. Господин Свобода вече каза, че е погрешно преди да приемам доклада УДИ да поискаме нови избори. Господин Келъм не е тук, но аз бих искал да му кажа, може би е било грешка при превода, но демонстрантите в Москва са шанс и за нас, каза той. Мисля, че това не е вярно. Демонстрантите в Русия не са шанс за нас, те са шанс за хората в Русия. И мисля, че трябва да бъдем предпазливи по отношение на това, което казваме. Е, темата за изборите е, е важна за срещата на върха, но мисля, че на тази среща могат да се изтъкнат и две положителни неща. Първо, че след 18 години преговори Русия ще се присъедини към Световната търговска организация, която ще улесни сключването на споразумение с нас и ще отстрани пречките пред търговията, надяваме се, за в бъдеще и ще премахне пречките, породени от ограниченията за полети на сибирското въздушно пространство. Втория положителен аспект е въпроса за визата и мобилността. Ще има облегчен режим за достъп до региона на Калининград и това ще бъде облегчение за жителите на Калининград и на Полша. Това са стъпки, които трябва да договорите, които трябва да подготвите добре, за да може все някога да бъдат премахнати визите. Наистина говорим за човешки права, за изграждане на гражданско общество и желаем да постигнем добри резултати. Е, запитване с синя карта от господин Мигалски. Приемате ли синя карта от господин Мигалски? Не, казва господин Флекенштайн, не приемам. Следващия оратор, господин Посе от минута и половина. Госпожо председател, уважаема госпожо Аштън, Става дума за това, господин, че господин Путин е не просто антидемократ, той е антидемократ от особено голям калибър. той дойде на власт, започвайки кръстоносен унищожителен поход срещу Чечения. Като президент и министр-председател той не правеше нищо друго, освен да унищожи извоюваната частична демокрация в Русия, във външната и във вътрешната политика. Медведев а, а, ни представя едно по-любезно, едно по-лицеприятно лице, но ние не виждаме положителни резултати от неговата работа. Затова аз мисля, че е напълно оправданно да поискаме в Русия да се проведат демократични избори. Няма никакъв смисъл да молим оня, който е манипулирал изборите, да провери собствената си манипулация и да разкрие нарушенията. Това няма да стане. А, ние винаги слушаме непрекъснато се казва, че искаме стабилност в Русия. Така се говореше и за Африка. След това ляхме крокодилски сълзи за Мубарак и за Кадафи. Да, действително, искаме стабилност за Русия, но тази стабилност е възможна само ако Русия стане демократична правова държава, при която опозицията може да излезе на трибуната да говори свободно, стабилност без свобода няма. Това полука, която е крайно време да извлечем от историята. Благодаря, господин Посет. Има думата господин Вигенин. Госпожо Аштен, в ограниченото време, което имам, искам да привлека вниманието ви на два въпроса. Първо, ние се опитваме да възползваме всяка възможност за да даваме общи оценки за всички аспекти на живота в Русия, което не ни помага много, защото се разфокусираме. На този етап е възможно да дадем своята оценка и препоръки на проблема с изборите в Русия, надявайки се, че президентските избори следващата година ще бъдат по-добре подготвени, по-свободни и по-честни. Заедно с критиката трябва да отчетем, че независимо от очакваната победа на управляващата партия, Русия е различна сега и трябва да използваме инерцията не само да критикуваме властите, а и да подкрепим онези, които се борят за демокрация. Аз искам да призовем Русия да помогне помогне и да се присъедини, да, да, да сляе силите с Европейския съюз и да насърчим новото ръководство, което ще бъде избрано следващата година, да не се състезава с Европейския съюз, да се опита да реши замразените конфликти, особено с Нагорно Карабах и а, при Днестровието. Благодаря, Кристиян. Сега преминаваме вече към процедурата на спонтанни изказвания. Първо, госпожа Андрекина, една минута. Госпожо председател, първо искам да благодаря, да поздравя господин Касиано, бивши министр-председател, който в момента слуша в залата нашия дебат. Няколко неща, които не са включени в резолюцията, която ще гласуваме тази седмица. Първо, Медведев и Путин изгубиха изборите за дома. Те не само изгубиха тези избори и своите места в дума. Те изгубиха просто изборите. Нарушаването на правила на изборите бяха очевидни и бяха установени от независимите наблюдатели, от е, руските наблюдатели в деня на изборите. Всичко това показва, че надеждите за свободни избори просто не се случиха. Конституционните права на руснаците да избират и да бъдат избирани бяха отнети руснаците излязоха на улица да протестират. Споменато бе, че Михаил Горбачов, първият и последен президент на Съветския съюз, също призова за нови избори. Мисля, че трябва да обърнем повече внимание на това. И последното нещо, госпожо Върховен представител. Господин Табойди, следващия оратор. Като наблюдател на самите избори, аз е, отидох в Русия и казах, че това, което видях е, че политическата конкуренция не беше правилна и различни бяха възможности различните партии. Разгледахме въпроса за закона за партиите, на достъпа до медиите. Имаше наистина недостатъци, Не искам да обърна вниманието ви на следващото. Мисля, че ще бъде грешка от наша страна, ако ние призоваваме за нови избори. Не смятам, че това е начина да подхождаме към Русия. Това, което трябва да направим е да работим заедно. Разбира се, трябва да направим необходимото президентските избори да бъдат произведени свободно и справедливо. Съгласен съм и с преждеговорившите. Обединена Русия претърпя сериозни загуби, изгуби конституционно мнозинство. По отношение на руската демокрация, мисля, че тя наистина постига известен напредък няма конституционно мнозинство е, вече за партията на власт и не говоря вече само за парламента. Вече има силна опозиция в парламента, но освен това имаме улични демонстрации. И мисля, че тези улични демонстрации показват, че самите руснаци не са доволни от това как се развиват нещата. Благодаря, господин Табойди. Иво Байгъл. Благодаря, господин председател. Лейди Аштън, уважаема госпожо Върховен председател, позволете ми първо да ви приветствам, да приветствам тук един а, гост, господин Михайло Касянов, който е тук в залата, в, а, на балкона. Аз мисля, че ние трябва да благодарим а, на хора като господин Касянов за тяхната смелост и не би трябвало да ги пренебрегваме, особено тогава, когато говорим с, с официалните представители на руската държава. В миналото проведохме обширни а, и задълбочени разговори с представители на Русия и ние не говорихме достатъчно с опозицията. Аз се надявам, госпожо Аштън, че вие ще им дадете да разберат, че ние очакваме повече от тях, защото, например, Русия може да има положителен принос към Нагорни Карабах Карабах. Господин Танък има думата. Господин председател, Последните парламентарни избори в Русия показаха, че има явно влушаване на демократичните принципи. При това безнаказаността на измамниците отрича и опровергава всичко, което говори господин Путин. Беше Русия трябва да получава напомнение, че като член на съвета на Европа тя трябва да следи за честността на изборния процес. Тя трябва да а, сложи пречка пред а, корупцията. Например, Сергей Магницки, който беше измъчван до смърт в затвора. Благодаря, господин Танок. Господин Мелцер има думата. Десетки хиляди е, руснаци е, протестираха, но аз мятам, че никой не си прави иллюзията, че е, тези протести ням, имат достатъчно сила да сменят системата темата. Освен това, политическите възгледи на, демо, на демонстриращите доста се различават помежду си. Освен това, Путин е достатъчно популярен и тази популярност не бива да се подценява. Цени го също така и европейската економика. руск руските, руската демокрация не бива да се мери с стандартите на Европа. Демокрацията все още, така да се каже, в детска възраст и все още трябва да се отстраняват последиците от комунистическата е, диктатура. Европейския съюз по време на следващата среща трябва обаче да използва целият потенциал за демократизация на Русия. Давам думата на госпожа Синклер. Uh, Благодаря, господин председател. Госпожо Аштан, аз трябваше да напусна залата за мъничко. Много съжалявам, че вие смятате, е, че трябва евродепутатите да ви слушат. 23 е, души ви слушат. Е, това би, ако бях аз на ваше място, щях да, да се разтревожа. Рус Русия се разглежда от някои като една голяма гневна мечка, на която ние се опитваме да преподаваме някои правила на учтивост за и отчетност, но какво знаете вие по този въпрос? Аз мисля, че руснаците смятат, че Европейския съюз е временно явление. Ние може да говорим с тях, но те правят каквото си искат. И това само показва колко ограничена вашето позиция. Е, е, с това приключихме процедурата по спонтанните изисквания. Сега бих желал да помоля госпожа Аштън да вземе думата и да отговори на всички коментари, които бяха направени в този ден. Благодаря, господин председател. Първо позволете ми да благодаря на всички, които участваха в този дебат и да кажа, че посланията, които много ясно бяха изразени, ще бъдат предадени не само от мен, но и на заседанието на председателите. Искам да кажа на господин Келън, че ние следим много внимателно делото Магницки, което наистина е много тревожно. Смятам също така, че е важно да кажа, че се срещаме с гражданския форум на гражданското общество на Русия. Това ще ни даде възможност да обсъдим отношенията помежду ни. Винаги обсъждаме международните задължения, когато се срещаме на срещата на върха Моите сътрудници се срещнаха с господин Касянов, аз се срещнах с него през юли. Във всичките ни обсъждания с Русия има редица въпроси, които а, трябва да бъдат повдигнати. В нашите обсъждания по външната политика конкретните проблеми, повдигнати от уважаемите депутати, ще бъдат отчетени. Да, господин Белдер, въпросът повдигнат от вас наистина е много сериозен за мен. Ние опитваме да намерим решение. Русия е част от формата е 3 плюс 3 ние се опитваме да намерим начини да а, убедим Иран да не придобива ядрено оръжие. Тогава, когато говорим също така за общата съседска политика, ние обсъждаме проблемите на Приднестровието и на Горни Карабахи. Както казах, по-рано, много е важно да се постигне известен напредък. Бях загрижена тогава, когато посетихме Азербайджан и Армения, да видя, че Русия може чрез групата Минск да помогне за постигане на някакво решение. Русия трябва да гледа на демокрацията много сериозно. Аз а, не исках да ви обидя, госпожо, когато коментирах, че ви няма в залата. Благодаря, госпожо Аштън. Получихме 6 предложения за резолюция от зелените, от социалистите и демократите, от либералите, от консерваторите.